няколко уводни думи, особено към онези, които цял ден вече са тук. Ако искате да свършим на време, моля, вмествайте се в отреденото ви време за изказване. Ще направя едно съобщение. НП, социалистите, Европа за свободата и демокрацията и независимите депутати внесоха искания за, за излъчване на кандидатури за членове на делегации. Списъкът с кандидатурите ви е предоставен. Ако до края на заседанието няма възражения, кандидатурите ще се считат за одобрени. Първа точка от дневния